Tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! Megkezdődnek a szavazás utáni... Уважаеми членове на Европейския парламент, сега пристъпваме към обясненията на вота. По доклада Алваро, госпожа Андрекине. Една минута. Of... Аз гласувах за а, споразумението SWIFT за финансовите данни за цел борба с финансирането на тероризма. Тероризма е голяма заплаха за нашата сигурност, а също така и за нашите а, американски партньори. Няма да ви напомням за всички терористични атаки, които вече се състояха на европейска почва. И е ясно, че нашите американски партньори са всъщност много важен стратегически съюзник, не само в областта на световната сигурност, но също така и в економическата област и в много други области. И ангажимента в едно такова стратегическо партньорство беше ясно изразен от Джо Байден преди няколко месеца тук в този парламент и ние трябва да сме горди, че най-накрая пристъпваме към едно споразумение, което ще а, се бори с терористичните действия. Това споразумение е, е много по-добро. Направиха се разяснения от Европейския парламент и те бяха взети предвид. Благодаря. Благодаря, госпожо Адракине. Следващият оратор го Жерал Бетран. Благодаря, господин председател. Има много причини да се гласува против тази резолюция, но те са твърде много, за да се изредят в тези 60 секунди, с които разполагам. Трябва да се борим срещу тероризма, но това не трябва да се използва като извинение за това правителствата да шпионират своите граждани. Тук става дума за поверителна информация, която принадлежи на гражданите, не на Европейския съюз, на парламента или националните държави. Каквото и да спор... било споразумение от този характер, обаче трябва да се случва между суверенни държави, които са отговорни пред своите граждани. В този случай имаме едностранно споразумение и нищо не ни гарантира, че Съединените щати ще го спазват. Е, това е нарушение на на правото за защита на личните данни в Европейския съюз. Британското правителство има възможност да се възползва клаузата за изключение. И се надявам, че всички колеги са гласували против, така както гласувах и аз. Благодаря, господин Бетън, господин Качмарък и следващият оратор. Имате една минута. Много благодаря. Гласувах за доклада на господин Алваро. Това според мен е един истински инструмент, чрез който можем да се борим с тероризма. Основната точка тук, основната идея е предотвратяването, превенцията. Ние трябва да следим потоците на финансиране на тероризма. Ако се опитваме да пресушим техните източници на финансиране, смятам, че и проявите на тероризма ще намалеят. Ние трябва да направим всичко възможно, да направим живота на терористите колкото е възможно по-труден. Благодаря. Господин Такола, следващия ни оратор в една минута. Благодаря, господин председател. И аз също искам да кажа, че гласувах за доклада Алваро. Много е важно да се борим заедно срещу тероризма. И другото, още по-важно е, че те, хора, които споделят едни същи ценности, трябва да могат да действат заедно. Трябва да подобрим трансатлантическите отношения. Знаете, че от двете страни на океана всъщност ценностите са едни и същи. Ясно е, че защитата на данните обаче трябва да бъде съчитана. Имаме и известна бариера, която не бива да прехвърляме дори и при случай на терористични действия. И мисля, че можем да се борим и а, специфич, с специфични форми на тероризъм, а, така че а, надявам се тази борба да бъде устойчива в целия свят. Благодаря. А сега Даниел Ханан. Една минута. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Винаги е, баланса между свободите и сигурността е много делегатен. От, на няколко пъти от атаката срещу Световния търговски център този баланс а, се нарушава. Защо? Заради а, неправилните а, знаци на равенство в политиката. Политиците, си смятат, че а, Политиците смятат, че трябва да действат пропорционално на публичния гняв, а не пропорционално на проблема. Такива грешки се правят и тук, и от другата страна на Атлантическия океан. В този случай обаче смятам, че успяхме да постигнем правилното равновесие. Разгледахме нещата внимателно, отделихме необходимото време, е, заложихме необходимите предпазни механизми и така силите за сигурност в света могат да си сътрудничат, без да се нарушава свободата на отделните граждани. Именно така трябва да се действа Европейския съюз. Само когато става дума за трансгранични е, въпроси. Ако с така се работеше, нямаше да има проблеми с Европейския съюз. Благодаря много. Преминаваме към следващия доклад. Първия оратор е Джо Хигинс. Една минута. Е, е. Много благодаря. Аз гласувах против доклада за Европейската служба за външна дейност. Ние трябва да разглеждаме тази служба в контекста на общата външна политика и политика по сигурността. Една политика, която е много важна в контекст на Лисабонския договор. Лисабонския договор ни дава повече ресурси за подсилване на допълнителната индустрия в Европа. това означава, че ще бъде по-лесно за по-големите държави и членки да изпълняват военни мисии. Няма съмнение, че в бъдеще по-силните държави ще могат да провеждат военни кампании извън Европа, когато смятат, че това е економически рентабилно. Също както и Съединените щати правят толкова често. Тази служба за външна дейност по-скоро ще бъде една служба, която ще промотира ползите за капитализма и това ще бъде целта и благодаря. Господин Туне Калам има думата една минута. Аз подкрепих доклада на Елмар Брок. Общата позиция на Европейския парламент всъщност се възползва от новите възможности, които предлага Лисабонския договор. Подкрепих най-вече политиката за финансов надзор относно Европейската служба за външна дейност на Европейския парламент. И също така подкрепих идеята за създаване на специфична структура за защита на човешките права в самата служба. Но ние искаме най-вече практическо прилагане с правилен географски баланс, с специфични представители от всички 27 страни членки. Този процес едва в началото си и мисля, че е много важно при преразглеждането и през 2013 също да се включи този въпрос с а, равното представене на отделните страни членки. Благодаря, каза председателя. Следващият оратор е госпожа Дрикен. Една минута. Yes, I missed uh, it. Uh, the following is да, действително пропуснах всъщност думата се дава на господин Алфредо Антониоци първо за една минута. Извинявам се за пропуск. Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад, защото смятам, че идеята за Европейска служба за външни дейности е една историческа стъпка в развитието на европейската външна политика. Много а, се радвам, че има възможност за повече стратегическа последователност на европейските външни дейности а, чрез сътрудничество на дипломатическите служби. Така ще се спре дублирането на усилията и ще се гарантира дългосрочна последователност в защитата на фундаменталните стойности и ценности и защитата на европейските интереси в чужбина. Благодаря много. Следващият оратор е госпожа Дот за една минута. Господин председател, гласувах против този доклад. Да. Това е един кръгълен камък, но в същото време електората в Великобритания става все по-гневен заради корозията на суверенитета. Ние не смятаме, че трябва да се подчиняваме на някой, който не е избран от британския народ. Нашият министр на външните работи ме подкрепя в работата с върховния представител тъй като защото в противен случай ще поставим много бариери пред оцеляването. Виждаме какви проблеми има с економическите разходи, с намалението на потреблението. Тези, които са против създаването на тази служба, все още са против. Uh, Сега давам думата госпожа Корхола. Kiitos, arvoisa puhemies. Uh, unionin ulkosuhdehallinnon perusta koska... Благодаря, господин председател. Аз гласувах за измененията, които изискваха uh, контрола от Европейския парламент да функционира и да има такъв като цяло, защото а, Европейския парламент трябва също да играе своята важна роля. А, ние имаме много справедливи амбиции. Когато например, трябваше да, да допринасяме финансово за ООН, всъщност нещата не бяха толкова добре подредени и нямаше такъв добър контрол. Надяваме се сега да имаме по-различна международна структура. Благодаря, госпожа Вайдере. Благодаря много. Смятам, че стратегически погледнато ние сме победителите. Така нашата външна политика ще бъде по-ефективна. Можем да работим заедно. Можем да бъдем глобален играч. Необходима ни е обща политика. Именно за това ни трябва тази обща служба но все пак има някои подробности, които все още предстои да се уточнят, за да може да работи тя ефективно. Смятам, че службата за външни дейности трябва да бъде приоритет за нас, като същевременно осигурим географски баланс. Това трябва да бъде един от ръководните принципи, когато се създава службата. Трябва да се работи професионално и трябва да има баланс още от самото начало. И така, както казах, необходими са някои компромиси и трябва да има пропорционалност. Благодаря на господин Брок. Господин Сикерски има думата. Шановни панство, podjęliśmy джиш децизия, która приспеши творение europejskiej. Много благодаря. Госпожи и господа, днес достигнахме до едно решение, което ще ускори създаването на Европейската служба за външна дейност. Тук обаче трябва координация между много сектори. Що се отнася до политиките по търговия, по развитие, не можем да говорим за тях без да включим и външните отношения. Економиките ни са тясно свързани и зависят от външните отношения. На второ място, трябва да гарантираме, че Европейският съюз упражнява правилен контрол и надзор. Това трябва да бъде гарантирано от страна на парламента. А, може би трябва да се уреди или основе отделен орган, отделна институция. Добрата дипломация изисква години, за да може да бъде постигната. Разбира се, Европейския съюз ще се подготвя по-добре за в бъдеще. Благодаря следващия оратор, господин Такула, за една минута. koska, koska tiedän, että tämä on seurausta Lissabonin uudistussopimuksesta. Siitä... Благодаря, господин председател. Знам, че всичко това е директно последствие от влизането в сила на Лисабонския договор, но все пак имам известна загриженост тук. Цялата тази администрация те първа се създава и още самото начало ни се казва, че е, това няма да допринесе с е, още повече разходи. Е, при все това се видя накрая, че това ще струва страшно много за да накоплатеца и че трябва да създадем допълнителни фондове, да отпуснем допълнителни средства и се оказва, че тази служба ще струва много пари. Не можем да започваме с вече подобни фалшиви предвиждания. Другото, което ме тревожи е, че големите държави членки ще бъдат представени много по-добре и по-силно в тази нова администрация. А пък това представяне трябваше да бъде уравновесено и да има представители на всички страни. И Европейския парламент също трябваше да бъде представен, за да имаме наистина равновесие. Благодаря. Нямаме толкова време, казва председателя, така че не мога да ви позволя и секунда повече, господин Мартинец. Благодаря, господин председател. Много се радвам от на резултатите от гласуването по Европейската служба за външна дейност. А сега, след като сме гласували, мисля, че трябва да преминем от процедурата и структурите към задействането на тази служба. Сега вече Кати Аштен има екип и е, е време да започне да се бори за ценностите на Европейския съюз, особено за правата на човека. Тя обеща, че във всяка е, мисия ще има специален служител, който се занимава с правата на човека, но трябва да има и необходимата структура, която да изисква тези служители да докладват за случващото се. В момента с много страни, включително, е, особено с Китай, е, провеждаме диалог за правата на човека, който е напълно безпомощен и безсмислен. Мисля, че Европейската служба за външни дейности трябва да сложи край а, е, на това. Благодаря. Даниел Ханан има думата за една минута. Е, Господин председател. Има нещо почти трогателно в тези дебати за създаването на Европейската служба за външна дейност, защото Европейския съюз нямаше пълнокръвния апарат на дипломатическите служби. Като отидете в която и да е страна, ще видите посолството на Европейския съюз, което се извисява над която и да била мисия в тези страни. Тоест, ние така или иначе сме притиснали другите дипломатически служби. Знам, че Катрин Аштън разполага и с много повече средства. Така че това не би било толкова зле, ако общата външна политика беше е, надарена с по-голямо превъзходство. Не, по-скоро ние сме в изолация, защото е, виждаме какво се случва в Тайван, в Пекин, какво става с Кастро, в Куба, с даването на пари на Хамас. Но а, можем да се справим много по-добре, ако а, си провеждаме свои собствени и външни политики. Много благодаря. И не на последно място, госпожа Гресла. Благодаря. Аз гласувах против този доклад. Първо, защото структурата на службата всъщност не е добра, има много слабости, трябва те първа да ги оправяме. След това тези, този европейски посланник ще трябва да управлява фондове с много големи рискове и правомощията, които той ще има, за да се справи с тези рискове, са много неясни правата на парламента също са много странни. Ние всъщност трябва да взимаме съвместно решение и а, мисля, че трябва да подсилим в това отношение правата на парламента. Така че аз лично не мога да подкрепя доклада така, както е днес. И освен това, как трябва да се сътрудничим? Бяхме решили, че ще има една реформа в парламента, която после пък зарязахме, след като решихме, че ще има ще оставим нещата такива, каквито са. Защо всъщност подемаме реформа на самия парламент, след което се отхвърляме? За това гласувах против. Благодаря. И така, продължаваме с обясненията на вота по Косово. Първо, господин Преда за една минута. Am votat diferit față de grup. Благодаря, господин председател. Гласувах против позицията на своята група по резолюцията за Косово, защото нямах никакъв друг избор. Има няколко въпроса по същество в този доклад, с които съм съгласен. Действително, в Косово е необходимо да има жизнена демокрация, да има безпристрастна съдебна система, да има едно общество, което може да се радва на правосъдие и на върховенство на закона. Е, и така аз искам стабилност и развитие за Косово, но аз съм от една страна, която не е признала независимостта на Косово и заради това всички е, споменавания на Косово като независима държава в този текст са неприемливи за мен. Жалко е, че не се взе предвид позицията на държавите, които не са признали независимостта на Косово. Благодаря, господин Преда. Давам думата на госпожа Монис Дърквиза. Como hemos señalado en otras ocasiones, ningún voto de la delegación Да, както казахме преди, не може, никак, по испанско гласуване на социалистите да бъде прочетено като приемане на независимостта на Косово. Гласувахме против, защото искахме да покажем, че сме в опозиция. Ние призоваваме държавите членки да разгледат тази област, която се покрива от тази резолюция. И така да кажа още веднъж, международното право в момента е нещо, което се разглежда от Конвенция на Обединените нации 1244 и тази цел беше поставена от Испанското председателство. Това бе бил един начин за справяне с проблема. Много благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за резолюцията. Нека все пак да подчертаем факта, че Европейския парламент заедно с съвета и комисията се ангажираха в важните преговори за бъдещето на Косово. Косово е всъщност последната част от сложния европейски политически пъзел и ще бъде добре това парченце от пъзела да си попадне на правилното място и да имаме един мирен процес в бъдеще. Е, тук участват много държави е, и 22 държави членки най-вече. И е важно интеграционния процес да послужи като модел и да насърчи този процес за всички страни от Западните Балкани. Косово не е просто изключение – ако искаме Косово да остане в Европа и да осигурим регионална стабилност за Балканите, ние ще трябва да имаме един общ подход за целия регион и за Косово в частност. Благодаря. Благодаря. Господин Посълт. E Искам да благодаря от името на докладчика на НП на госпожа Луначек. Мисля, че текста, с който разполагаме днес, е много по-добър от текста, който обсъждахме в комисията. Мисля, че се заявява твърдо, че независимостта на Косово не е просто някакъв вариант. Необходимо е, е всички държави членки да признаят Косово, и е, през 2007 година е, мнозинството в Европейски парламент поиска признаване на Косово. 22 държави членки вече са го направи. Крайно време е, е статута на Косово да не се поставя под въпрос за в бъдеще. И въпреки това в медиите се чуват гласове за преразглеждане на статута. Мисля, че това би било изключително опасно. Затова трябва да направим всичко възможно, за да защитим независимостта на Косово и тя да, да премине към процеса на а, е, преглед за предприсъединяване. Следващият оратор, последният оратор е, по този доклад е Даниел Ханан. Господин председател, в по-ранните дни на договорите от Рим и Париж Европейският проект се целеше към а, наднационалност и демокрация. И всъщност ние изнасяме тази идеология в нашите, така да ще се каже, протекторати. Нещо, което се случва в Босна, да речем, когато работим за мултиетническите общества. А когато хората, наречен над 90% в референдум, са гласували за своята независимост, ние трябва да признаем тази независимост. И ние всъщност трябва да разгледаме етнографските граници, да видим къде са общностите, които са по-близо до Сърбия, да речем, и а, да връчим управлението в ръцете на техните сънародници. Това е проблем на демокрацията. Наистина може да съществува федерация като Югославия, да речем, която е мултиетническа, но когато дадете демокрация на хората, те гласуват за своята независимост и ние трябва да приемем това. Много благодаря. Следват изказванията за Албания. Най-напред давам думата на госпожа Арикиене. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за тази резолюция. Считам, че отново трябва да изкажем подкрепата си за европейската интеграция, европейското бъдеще на държавите от Западните Балкани и да осигурим стабилния процес за това. Албания направи голям напредък в своите реформи. Това е държава, която трябва да се доближи още повече до критериите за присъединяване. А също така трябва да се подсили демокрацията, правовата държава и да се осигури устойчивото развитие на страната. Политическата криза след юни 2009 и парламентарните избори тогава е много тъжно събитие. Ние трябва да покажем ясно на нашите е, албански партньори, че едни но едни институции, които функционират добре. Това е много важно. Един функциониращ парламент е всъщност базата на демокрацията и един от най-важните критерии за европейска интеграция. Благодаря. Благодаря. Бен Поселт отново. Една минута. Бившите комунисти, настоящи социалисти в Албания се опитват да дестабилизират успешното правителство тази страна. Ние сме против това. За съжаление обаче същото нещо се опитва и в Македония. Оня ден тук беше господин Червенковски, който обсъди който проведе една тайно обсъждане, което обаче е, бе е, публикувана в последствие е в съобщение до медиите. Е, не, това е стила на Европейския съюз. Комисария, с който лидерът разговаря, го подкрепи, но мисля, че не е допустимо да се използват европейските комисари за вътрешна пропаганда на социалистите. Там има демократично избрано правителство, което се опитва да направи всичко възможно да поведе страната към Европейския съюз. Не е допустимо да се злоупотребява с институциите на Европейския съюз. Председателят, преминаваме към точката за положението в Киргизстан. Давам думата на госпожа Андрикене. It... Благодаря. Гласувах за резолюцията, защото ние трябва да заклеймим насилието, което се случи в Киргизстан миналия месец. Наистина е недопустимо киргизи да нахуват в градовете, да стрелят по мирното население и всичко това на базата на происхода. Искам да изкажа своите съболезнования на 300 семейства, които загубиха своите близки и на всички, чието близки трябваше да влязат в болница. Ние наистина трябва да се стремим към едно независимо разследване, за да установим причините за насилието. Благодаря. Много благодаря. Ясен, Юни етническас агресijas резултата Киргизии динвидос симтем... Благодаря, господин председател. Тези етнически агресии през юни доведоха до стотици хиляди души, които бяха ранени и също така много хора бяха принудени да напуснат своите домове. И Европейския съюз трябва да допринесе към положително развитие този проблем. А ако искаме да помогнем на Киргистан, трябва да помогнем на народа, а не на правителството. На 22 юни е, нашата делегация се срещна с е, посланника господин Алзит и той каза, че няма етнически чистки, а че всъщност медиите е, само го представят така. От, от друга страна, Узбекистан пък твърди, че в Киргистан защитниците на човешките права и на опозицията всъщност са били задържани и ние трябва да дискутираме с съседите на Киргистан, с Русия, с Китай, защото тези страни имат влияние върху региона и трябва да поискаме международни наблюдатели да бъдат допуснати на място и да се проведе разследване. Благодаря, каза председателя. Следващият, а, елемент е хив спин и госпожа Заборска има думата. Да. По такмер 30 рокох активна политика. Благодаря, господин председател. След 30 години активна политика в Европейския съюз, на Европейския съюз, особено в африканските страни, Доклада, който обсъдихме днес, заявява, че броя на хората, които страдат от хив спин, се увеличава. През 2008 година 2,7 милиона души е било увеличението на заболелите. И въпреки всички инвестиции на Европейския съюз, броя на заразените се увеличава. Дали не правим нещо грешно? Може би раздаването на презервативи не е най-доброто решение. Може би най-доброто решение е целомъдрието и верността, съпружеската вярност. Раздаването на медицински материали е, прави така, че е, може заразена жена да роди здраво дете. Африканските страни са бедни, но а, е, такава политика, а, която дава въз... политиката на семейното планиране не помага в този случай. Трябва да се промени политиката за хивспин. Благодаря. Сега по конвенцията за касетъчните боеприпаси давам думата на господин Преда. Am preferat să mă abțin în privința acestei rezoluții, deoarece data Господин председател, предпочитам тук да се въздържа, защото крайния срок в член 2, който се отнася до Румъния, може би е много рестриктивен в рамките на преговорите в Женева, що се отнася до конвенцията за забрана и ограничаване на конвенционалните оръжия. Ние работим в е, една рамка, която се опитва да регулира касетъчните боеприпаси, имайки предвид, че ние участваме в тези преговори. Благодаря. Много благодаря. А сега по отношение на бъдещето на ОСП след 2013 година. Май няма а, много депутати. Първо давам думата на господин Колиновски. Благодаря, господин председател. А, всъщност следващият оратор е Питър Яр. Е. Благодаря, господин председател. Общата селскостопанска политика е успешна. Именно за това тук гласувахме така, както го видяхме а, ние се опитваме да осигурим устойчиво развитие, устойчиви доставки на храни на нашето население и също така да спазваме екологичните изисквания. А, говорим за зелен растеж, а, говорим за зелени технологии. Това е добре. Те ще ни позволят да се борим и срещу бедността. И а, селското стопанство е също така източник на заетост. Имаме насоки, които определят задачите на селското стопанство за в бъдеще. Докладът е наистина забележителен и взима предвид целият втори стълб на ОСП. Трябват ни е, финансови средства, които са достатъчно големи, за да могат да се осъществят целите. Благодаря. А сега Алфредо Антониоти има думата. Благодаря, господин председател. Гласувах в подкрепа на доклада Лайън, защото заедно с докладчика съм съгласна, че е, съм съгласен, че ни е необходима обща сълскостопанска политика, която да продължи процеса на реформи от последните години, като същевременно откликне и на предизвикателствата, с които очакваме да се сблъскаме в Европа през следващите години. Мисля, че основните елементи в този доклад сигурността на продоволствието, устойчивостта, с селското стопанство в Европа, биоразнообразието и екологичната защита, както и зеления растеж, са много важни елементи, които могат да ни гарантират политика в областта на селското стопанство за в бъдеще, която да е действително съвременна. Благодаря следващият orator е christe klaas. Wir haben mit dem Bericht Leyen über die Zukunft der europäischen Agrarpolitik eine eindeutige когато става дума за доклада на Лайън за ОСП, ние тук имаме категорично ясно мнение в парламента и показахме на комисията какво трябва да направи. Радвам се, че изразихме мнението на комисиите тук в пленарната зала. Знаем, че хората искат по-добра околна среда, по-здравословна храна и устойчивост в земеделския отрасъл. Европейският съюз е в позицията да подкрепи този важен отрасъл. Европейският съюз гарантира, че ще осигури продоволствието на своите граждани. Ние сме едни от най-облагодетелстваните региони в света, що се отнася до климата и осигуряването на хранителни продукти на своите граждани, но ние трябва да работим в тясно сътрудничество с останалата част на света. Европа трябва да гарантира, че населението й може да оцелее. В този противен случай ние можем да внасяме храни, но които отговарят на нашите условия. Благодаря. Много благодаря. Секирски. Рапорту chcę jednak powiedzieć... Благодаря. Нека да кажа следното. Бих желал механизмите за интервенция да бъдат, задърж... да бъдат оставени и да не се противопоставят на свободната търговия. Напротив, те трябва да подкрепят по-слабите региони и да поддържат също така а, а, развитието им, защото в момента имаме едно изтичане на а, населението към градовете и става така, че в селските райони всъщност хората печелят 60% по-малко, отколкото в градовете и няма достатъчно а, хора, които да работят там. Така че сега дойде момента да мислим за устойчивото развитие на селското стопанство. Благодаря. А сега госпожа Лайдер. Ден. Es atbalstu šo rezolūciju, jo tajā ir uzsvērti vairāk atbalstām. Благодаря. Подкрепям резолюцията. тъй като тя представя критериите за новата сълскостопанска политика. В резолю... резолюцията също се иска да продължи, продължат преките помощи от европейския бюджет. Моята страна, Латвия, е член на Европейския съюз от няколко години но нашите фермери получават само 90 евро на хектар, а гърците получават 550 евро на хектар, а германците 300 евро на хектар. Мисля, че това е изкривяване на конкуренцията. Така само се задълбочава пропаста между по-малките и по-големите, между по-старите и по-новите членове на Европейския съюз. Така няма да насърчим развитието. Трябва ни баланс и справедлива конкуренция. Благодаря, господин Такола има думата. täytyy sanoa, että äänestin... Господин председател, гласувах за доклада на Джордж Лайон. По някои точки изпитвах определени наци... национални е, резерви, но общо взето докладът е добър и покрива много от аспектите на ОСП по добър начин. Аз съм от малка страна и в Финландия въпросите с земеделието са доста по-трудни, отколкото в Германия, да речем. Доста често условията от страна в страна са доста различни и поради тази причина гласувах против. Но за в бъдеще това, което искам да видя е, че малките земеделски стопани и малките държави членки се взимат предвид. Да, благодаря господин Дейвид Мартин. Благодаря, господин председател. Аз гласувах против този доклад, защото навсякъде по Европа е, правителствата урязват бюджетите. Дори в Обединеното кралство а, преподавателите също видяха заплатите им се намаляват, а, а пък в затворите явно няма достатъчно места и затворниците биват пускани, защото няма също средства да се поддържат затворите. А, а и изведнъж решихме тук да гласуваме а, да оставим субсидиите за фермерите след 2013 година на същото ниво, както и преди. А, всъщност това разорява останалите сектори на обществото. В такъв случай трябва да се попитаме а, правилно ли е да намаляваме примерно от средствата за обществена администрация и други. Правителствата по цяла Европа а, мислят по един и същи начин и по един и същи начин. В такъв случай трябва да си носим заедно отговорността. Благодаря, господин Камал. Much, Благодаря, господин председател. Мисля, че може да се разбере това, че когато политическите лидери на Европа през, след Втората световна война видяха унищожените си страни е, искаха да създадат е, продоволствена сигурност и обща сълскостопанска политика. Ако погледнем тази политика обаче 60 години по-късно, нека да видим колко струва тя на европейските граждани. Европейските граждани плащат три пъти. Първо данъци, второ е, субсидии и трето по-високите цени, които плащат в магазина. Смятам, че вместо да говорим за реформа на тази политика, трябва да говорим за нейното премахване. Премахването на общата съскостопанска политика ще даде възможност на ефективните фермери да постигнат успехи. Така донакоплаците ще могат да използват парите си за по-разумни цели и потребителите ще могат да плащат по-низки цени. Реформата не е достатъчна. Трябва да изхвърлим ОСП. Благодаря. И накрая, но не на последно място, госпожа Ятен Маки за една минута. Господин председател, гласувах за доклада. Смятам, че той е добре балансиран и гарантира че можем да имаме земеделие в целия Европейски съюз. Можем да произвеждаме хранителни продукти и да гарантираме продоволствието на европейските граждани. Ние обаче в моята група смятаме, че намесата и регулацията на пазара е необходима в определени обстоятелства. Много благодаря. következnek. Péter Jár képviselő urat kérem egy perces hozzászólására. Äh, äh, Сега давам думата на господин Яр. Благодаря, господин председател. Две неща ми се струват много важни. Първо, социалните и екологични аспекти на доклада и че вносните продукти трябва да отговарят на същите стандарти и критерии, като тези произведени в Европейския съюз. Само така, защо всъщност трябва да правим да налагаме тежки критерии за управлението на нашите рибни ресурси тук, а пък други по света да свърхексплуатират своите резерви. И ако имаме местно производство от около 40%, а, е, всъщност не бива да позволяваме и по-голям внос на външни продукти да, да поставя пред заплаха биоразнообразието по целия свят. Трябва да имаме устойчиво, устойчиво развитие. Нека да не забравяме, че, например, в Чили това производство на аквакултура и такива продукти води до създаване на работна заедост. А сега госпожа Вайдере. Благодаря. този доклад се казва, че екологичните и економически аспекти на селското стопанство в Европейския съюз трябва да не бъдат забравени. Трябва да се забра... Е, защитават риболовните региони, е, защото така се осигуряват е, работни места и се съхраняват общностите но реално е, рибарите получават толкова ниски квоти и толкова малка подкрепа от Европейския съюз, е, че съвсем скоро няма да могат да ловят риба и изобщо това е трагично. 550 км крайбрежна ивица скоро няма да бъде економически активна и древните е, рибни предприятия, риболовни предприятия е, могат напълно да изчезнат. Господин Шон Кели, една минута. Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад на господин Кадък. И искам да се възползвам от тази възможност да кажа няколко думи. На първо място, Европейският съюз трябва да се грижи за своите граждани. А това въжи също и за крайбрежните общности, които живеят там от стотици години и оцеляват благодарение на риболова. Трябва да имаме същите стандарти във връзка с продуктите, които идват извън Европейския съюз, нещо, което беше казано вече, ние трябва да правим много повече, за да популяризираме аквакултурите. Благодаря много. Благодаря и не на последно място, последния оратор за една минута, господин Камал. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашето търпение. А, аз мисля, че CFP, както е английското именование на риболовната политика, и е това си всъщност е за комунистическо, а не за риболов. За не е обща. Защото всъщност само някой решава, един, няколко души решават по колко риба може да се лови. И все повече рибари всъщност се оплакват за това, че имат недостатъчни квоти. А, мисля, че е дошло времето да се получим от това, което постигнахме до сега. Нека да погледнем какво става в Исландия, в Нова Зеландия. Там местните риболовни брегови райони всъщност се грижат за своите запаси, защото те са много по-заинтересовани от това какво ще оставят на следващите поколения. И мисля, че това е по-добрата система, а не тази обща риболовна политика, която всъщност е измислена. Благодаря, казва председателя. Ние също се тревожим. А, и сега закривам заседанието. Ще продължим в 3 часа. official.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 много болезнено и много обезпокоително е, че хората трябва да страдат по такъв начин. Госпожа Кайзер за минута и половина. Euh, Госпожо председател, във връзка с Фарай Магово възниква въпросът за използването на диаманти. Кимберлийския процес